Така, предлагам да започнем нашето заседание. Третото заседание с съответната информация, предварителна за нашата работа. Първо да видим няма възражения по дневния ред. Предлагам да го приемем. Благодаря ви. Да ви информирам, че има превод на 16 език. Така че документите са на разположение, предава се по интернет. Имаме два екипа, които ще разглежда, които ще снимат е, нашето заседание. Значи първото ще бъде, второто ще бъде АРД, е, немската телевизия ще ни следи. Това е в интерес на абсолютната прозрачност. Тези екипи, снимачни екипи ще ни а, е, ще бъдат с нас в цялата работа. Сега нашето изслушване ще бъде е, обект на една е, на, е, подробна стенограма и а, това ще бъде на разположение на сайта на комисията, както правим на всяко изследване. Разбира се, първо ще бъде това в, в а, оригиналния език и ще има една, ще има изчерпателен превод на на английски, което ще бъде качено на нашия сайт и петата точка която също така е важна, това е, че от утре нататък отново ще разгледаме писмените въпроси и техните отговори, които ще бъдат качени на сайта на парламента на следващия ден на заседанието на комисията. Това се прави с, с оглед на прозрачност от тези, които следят нашата работа да а, могат да видят какви са нашите цели, протоколите за разрешаване на пускането на пазара на някои молекули и така нататък. Благодаря ви за вниманието на тази информационна точка и днес, както решихме на заседанието на координаторите, методиката ще бъде същата. Искам да я уточня малко. На последното заседание на срещата на а, координаторите решихме това да се да приемем методиката на пинг-понг, въпрос, отговор. А, в момента, в който ви се даде думата, ви ще отговорите. След това а, значи докладчиците, докладчиците в сянка, след това ще има и едни спонтанни из изказвания, ай, ще можете да зададете въпроса си. В процедурата на спонтанните изказвания ще имат възможности докладчиците, докладчиците в сянка и председателстващите да се включат, така че да се завърти ти думата на принципа а, всеки да има по една минута а, сега това не е много, но не съм го решила аз. Ще имате една минута за задаване на въпроса, а, за да може да посочите, ако обичате, след като зададете въпрос, кой да отговори на вашия въпрос. А, миналото заседание се задавах въпроси, а, които а, не бяха насочени към конкретен специален оратор и всеки може да се изказва. Аз мисля, че трябва да действаме колективно. Една минута за един въпрос. И след това задаващия въпрос да посочи кой да отговори и отговарящия има две минути. Ако отговора не е удовлетворителен, може да зададете уточняващ въпрос с допълнителен въпрос. Това беше, което исках да ви кажа. Благодаря ви за колективната дисциплина, благодаря ви за вникването в материята. И сега първо ще говорим Солей, Соле. Той е тук за ЕКПА, за БФР господин Хензел, за Global 2000 господин Буркчер и за JKI господин Бакхаус. Принципа, който, а, за който ви информирах в нашата работа е всеки да направи изказване от 10 минути, за да даде рамката, правилата. Изказването е за около 10 минути, един след друг. След това а, започва а, задаването на въпроси и отговори. След това докладчиците, съдокладчиците, докладчиците в сянка и членовете на комисията. И така, вече може да навлезем в конкретиката на нашата работа и сега ще дам думата на господина Соле от ЕКП за 10 минути което е съгласието за пускането на пазара на определени субстанции. Juste appuyer sur le bouton, ce n'est pas un complot, hein, qu'on soit rassuré, mais c'est juste. Просто натиснете копчето на микрофона. Monsieur le Président, merci. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията, искам да ви благодаря от името на нашия сектор да взема участие в това изслушване днес за проблема как се одобряват пестицидите в Европа. Това е един изключително важен въпрос и за сега, и за бъдещето. Разбираме, и изслушваме загрижеността, която съществува, ние те искаме да изиграем ролята си за намирането на решението. Ако не сте запознати с работата на асоциацията, ние представляваме 23 компании, големи международни компании и регионални малки и средни приятели, които са ангажирани с, с намирането на решение. Искам да представя колегите Ема Дженкинс, която е до мен. Ема е регулаторен експерт на Дюпон, една от компаниите, които са членове. Ема има повече от 20 години в регулаторната наука и тя показва колко е важна регулаторната система, за да можем да отговорим и на подробните ви въпроси за ролята на нашия сектор и на нашата асоциация в системата. Искам да се представя. Аз съм Жан-Филип Золе, аз съм генерален директор на асоциацията. Аз съм на този пост от а, септември 16 година. Аз съм работил близо 30 години в промишлеността. 15, 15 години съм работил в а, растителната защита като директор на регион в Европа, в Близкия изток и Африка. По това време имах щастието да видя и да имам а, е, пряк опит с реалността в земеделието, малки ферми в Кения и Замбия, огромни ферми в Испания, лозята в Бургундия, в Русия. А, и в Дания знам предизвикателствата пред селските стопани, познавам промишлеността добре и познавам напредък, Работил съм с много добри специалисти, водещи фигури, учени, които откриват нови вещества. Всички те са лидери. Това са хора, които показват ангажираност за устойчивото земеделие. 27 хиляди подобни хора работят в нашия сектор. За човек, който познава промишлеността толкова добре, трудно се обединява вътрешното знание с външната репутация. Много ясно мога да видя големите предизвикателства, пред които сме изправени, като е, от гледна точка на нашия имидж, и наистина искам да променя нещата. Колективно, като промишленост, ние отчитаме и разбираме загрижеността на обществото и реагираме на тях. В исторически план сме вложили много усилия в нашите научни изследвания в производствената си дейност, обясняваме какво правим, защо го правим. И а, фундаментално положителната причина, поради която съществуват пестицидите, нашите продукти са полезни за произвож... произвеждането на устойчива и безопасна храна, но естествено съзнаваме и отрицателните аспекти. А, това не означава, че не се оплакваме. Естествено, оплакваме се, когато системата е неефективна и непредсказуема, защото това създава трудности на бизнеса и на бъдещите инвестиции. Системата обаче трябва първо да се погрижи за безопасността, за човешкото здраве и ние трябва да преценяваме дали тези цели са постигнати. Едно нещо обаче е много и ясно. А, липсата на доверие в нашата система. Липса на доверие което не е от интерес на никого. Много е важна нашата работа, за да решим този проблем. Няма магическо решение. Ние много се радваме, че сме тук, макар че сме само потребители на регулаторната система и макар че ние често се оплакваме от, него, от нейните недостатъци. Ние заедно с Ема можем да ви уверим, че като система на разчителна защита и като наша асоциация ние се опитваме да направим всичко, което е по силите. Не искам да кажа, че а, някъде около 10 000 години преди Христос се роди нашата работа. А, първоначално основната задача беше не, о, о, недостатъчния, а, недостатъчната храна. А, безопасността на храната стана обаче някаква даденост, с която ние не можахме да се справим и не можахме да я постигнем година. Всички документирани проблеми на Европейския съюз, на, свързани с безопасността на храната и фуражите, открояват основните проблеми, Комисаря Андрюкатис в изказванията си говори за това, че Европа може да се гордее, че има най-безопасната храна в Европа, но ако се слуша публичния дебат, хората са с точно обратните впечатления. Това не означава, че не може да се подобрят нещата, нищо не е перфектно. А, различни модели трябва да се насърчават. Ние разбираме очакванията на обществото да се а, ускорят промените, разбираме необходимостта да бъдат уверени потребителите, че нашите продукти са безопасни за нас и за околната среда. Ние сме ангажирани да продължим с усилията си в тази посока. Осигуряването на безопасността на нашите продукти е основната ни задача. Промишлеността инвестира милиарди всяка година за разработването на все по-безопасни продукти. Преди да приключа, искам да ви дам пример на тези непрекъснати усилия, нашата глобална ангажираност с прозрачността. Нашите компании се ангажират да а, се оповестяват данните за безопасността. Това е много важен аспект на дискусията и сме готови да изиграем нашата роля. Разбира се, винаги може да се направи още. Е, очакванията на обществото се променят и ние сме готови да работим за постигането на напредък. Още веднъж благодаря ви за поканата да се изкажа тук пред вас проблема е сложен. Важно е обаче, че ние всички сме част от дискусията от представители на гражданското общество, представители на промишлеността и ръководни кадри. Аз с удоволствие ще отговоря на въпросите ви след това. Благодаря, господин председател. Благодаря и веднага Искам да дам думата на господин Хензел за 10 минути. Благодаря, господин председател. Ще говоря немски. Това е един от работните езици в парламента. Радвам се за поканата, която отправихте към мен и за предоставената ми възможност да поясня накратко как е, Германия работи в сферата на растителната защита. Имаме и колеги от е, Института за растително здраве. Всъщност е, това е институт, който в Германия се занимава основно с растителна защита. Ние смятаме, а това ще покаже и днешния ден в хода на дискусията, че много недоразумения в сферата на средствата за растителна защита са възникнали и възникват много често поради е, това, че няма някакви научни противоречия, а по-скоро дискусията се води за самата организация на процедурата процедурата и за това се радваме много, че получихме покана за днешната среща, за да можем да обясним как в бъдеще трябва да се организира растителната защита, за да може в Германия да се гарантира съответно качество и да бъдат е, задоволени потребителите от получените резултати. Средствата за растителна защита, дами и господа, за разлика от контаминантите, имат големи проблеми и от една страна трябва да осигурим безопасността на храните, от друга страна трябва да отговорим на въпроса колко остатъци от растителни е, препарати трябва да имат в е, храните и Европейският парламент установи, че остатъци от средства за растителна защита могат да се задържат в определени концентрации в храната и принципа на предпазливост при регистрация на средства за растителна защита съдържа следното. Самата процедура на регистрация е, трябва да е, установи каква концентрация е безопасна, имам предвид на средствата за хранителна защита, които се съдържат в храните. И е, това са резултати, които са ефективни и могат да послужат като сравнение в международно равнище. Е, до някъде е проблематично да се каже на потребителя, че храната съдържа остатъци от средства за растителна защита, но всъщност парламентите са тези, които е, организират самите процеси и процедури и за това съм днес тук, за да ви покажа как поне в Германия са организирани тези процеси. За разлика от е, много части е, съобщения, които се правят, е, Федералният институт за оценка на риска не отговаря за средствата за растителна защита. Ние сме в сферата на здравната превенция и както Европейският орган за безопасност на храните и при нас има криза във връзка с болестта луда крава и как следва да се противодейства на това. Е, ние сме 800 е, организирани през е, 1876 година като орган. След това е, има е, два близнака, които бяха създадени като институции. Е, Германският федерален институт за оценка на риска е единия. Това е независима организация. Независими сме и от нашето собствено правителство. А независимост означава, че сме независими по всички въпроси, които са свързани с оценката на риска. Разбира се, и в сферата на изследванията, които провеждаме много активно за оценка на риска и също така сме независими в комуникацията на риска, защото основната идея е да говорим свободно, когато има проблеми свързани с защитата на потребителите. За изследователската дейност имаме 17 национални референтни лаборатории. Радваме се много, че те съществуват, защото самите ние можем да определяме качеството на данните. Важно е първо да се осигури качеството на оценката на риска и това да се прави на базата на стандартни основни данни. Колкото по-добри са изходните данни, толкова по-добра е оценката на риска. Нашият институт има около 1000 служители, от тях две трети са лица, които се занимават с научна дейност, бюджетът е около 100 милиона – и работим във всички области, които засягат защитата на потребителите и въобще са близо до потребителите. Тоест ние сме не само за това да откриваме рисковете за потребителите, но и за да осигуряваме оценка на този риск, какви са основните стандарти в тази сфера. И съвсем накратко отговаряме не само за средства за растителна защита и биоциди, но и за всички въпроси, свързани с безопасност на храните, хранителни добавки, също така биологична безопасност по отношение на всички релевантни за храните микроорганизми, бактерии, токсини. Също така отговаряме и за играчки, козметика, пластика, татуировки и така нататък. И една допълнителна сфера е химическата сфера. Това попада под действието на РИЧ, е, на това, този европейски правен акт, е, който урежда химикалите. И е, освен това имаме и специализиран надзор в съответните министерства, но и при нас ЕХА и ЕФ са органите, с които ние кореспондираме тук. Имаме собствена комуникация на риска, извършват се проучвания от психологически, социологически характер тук и искам да добавя също, че имаме и експер... експериментална токсикология, която се занимава с альтернативни опити за животни. Това е нещо много добро, защото възниква въпроса дали тези опити опити могат да бъдат заменени чрез тестване с регулирани вещества и за това смятам, че е много добре, че се занимаваме и с тази дейност. В рамките на нашия институт има един отдел и тук искам да цитирам моя съсед, доктор Совецки, който ръководи е, такъв е, отдел. Той е, от 40 години работи в нашия институт. И е, организацията на работа е такава, вие знаете това междувременно, че активните вещества е, се регистрират на европейско равнище. Е, има е, докладчик от държава членка, са докладчик, е, например, за глифозатите в този случай с глифозатите Германия и Словашката република и е, вече авторизацията на е, е средствата за растителна защита е, е, при тях активните вещества се регистрират на национално равнище. В Германия, например, има 37 подобни е, продукти. Проверката на активните вещества е изходна точка за регистрацията на средства за растителна защита и ако не се извършат съответни изпитвания, не се допуска средството за растителна защита. Освен това, ЕХА ни оказва съдействие. Тук е, има връзка с е, е, интризи вътрешната токсичност. Това е тема на ЕХА с Комисията за оценка на риска. Те се занимават от много години с зад. Как трябва да си представим самите процеси? Има в случая заявител, който при активните вещества се обръща към комисията, там има докладчик, който Е, всъщност проверява тези е, активни вещества е, и тяхната регистрация. Освен това, данните, които са ни необходими, в този случай можем да ги получим от ЕФСА. ЕФСА организира самия процес и има държава членка и са докладчик за глифозата. Това е Германия и там вече ние правим доклад за оценка на риска, който се коментира публично, така че всеки в света има възможност да направи коментари по този доклад и след това, като като цяло се изготвя едно заключение, което се представя на комисията, която и го представя на постоянната комисия за растителни форажи фуражи и храни. Тук става дума за това, че процедурата за тази, в този случай е друга има запитване към национ... съответната държава във връзка с активно вещество. Трябва да се направи предварителна версия и вече проверяваме дали има някакви разполагаеми данни, след което вече се регистрира веществото или не. За да няма недоразумения, Координиращият орган в Германия е Федералната служба за защита на потребителите и безопасност на храните, а нашият институт всъщност прави оценка на човешкото и животинското здраве, т.е. ние включваме не само потребителите, но и е, всички останали ползватели, които е, работят със средства за растителна защита. Е, Федералната служба по екология отговаря при нас пък за е, екологичните въпроси. И сега как е, процедираме в този случай? Имаме средно около 2500 оценки на риска годишно. В сферата на растителната защита те са по-малки. Това е свързано с факта, защото е, има много разходи във връзка с регистрацията. От е, 2012 е, до 2018 ние имаме е, много е, такива е, проучвания. В момента имаме 13 процедури, които текат, е, а тези, които вече са приключили в сферата на активните вещества, като институт ние имаме три положителни оценки, четири активни вещества сме отхвърлили и е, в единия случай самият носител оттегли кандидатурата. В Германия има около 1073 молби за допускане и около 109 от тях са отхвърлени и 120 бяха оттеглени от индустрията. Казвам ви тези цифри само за да си създадете представа за това как критично извършваме тези изпитвания. Германия е една от държавите, която има най-много заед персонал в сферата на защи... растителната защита. Ние сме около 350 до 400 души, които в Германия се занимават с това. Във връзка с глифозата още веднъж за самия процес, става дума за редовния процес. 2011 година започна повторната регистрация. Работихме по тази тема в нашия институт и повторното допускане там беше това беше възложено на Германия. 2013 извършихме доклад за оценка на риска, предадохме го на ЕФТА и тук става ясно, дами и господа, че този доклад не е доклад на нашия институт, а това е докладът за оценка на риска на ЕФСА и на комисията и на тези 28 държави членки. Защото в крайна сметка ни всички 28 държави членки формално и по същество участваха в е, изготвянето на съдържанието на този доклад. Така че е, трябва да е ясно в нашата дискусия, че ние не говорим за проекто доклад на нашия институт, на комисията и на самите държави членки. Виждате, че редовната процедура приключи 2015 година. Е, след това през март 2015 година имаше една публикация – във връзка с глифозата и тук беше направено нещо, което обикновено в процедурата за допускане на средства за растителна защита е уникално. Комисията спря процедурата и каза, че ще изчакаме съответната монография от ИАЦ. Е, изчакахме това, монографията беше публикувана, след това нашия институт е, изготви едно приложение, където беха включени данни и тяхната оценка. През септември 2015 година бяха проведени различни експертни срещи с различните наблюдатели. Е, Американският е, компетентен орган също участва и през 2017 година имаше този рак опиниен, оценката на Казарт и е, всъщност тук беше направена не само оценка на риска при глифозата, по отношение на канцерогенност, но имаше и повторна оценка, от която стана видно, че глифозатът не е канцерогенен. Няма да ви изненада, мисля, че повечето от вас са информирани за това, че има една монография на ИАЦ, която включва всички която не се споделя от е, повечето е, компетентни органи за оценка на риска в света. Ние смятаме, че все пак сме работили много добре и можете да видите това в нашия доклад от хиляда страници. Още един аспект. Трябва да се направят нови проучвания за глифозата. Глифозатът е най-добре изследваното средство за растителна защита в света. Като видите колко проучвания са направени, погледете в дясно. Това са проучвания, които са изготвени по европейски правила, които са прияти и от парламента. И в като погледнете наляво, ще видите броят на животните, които наистина са използвани до днес и това са само изследванията, които са от GEP и от ОИСР, а не онези, които, например, се използват при други изследвания за токтичност или субхронични изследвания. Вие виждате, че е, ни е необходимо още едно изследване, като погледнем с какви цифри се аргументира – е ясно, че данните са точно толкова добри, е, че данните са много добри, че едва ли могат да се намерят е, по-добри е, данни от тези. Нашият оцен... доклад за оценка на риска, всички тези, които са го чели, виждат, че в него е вложен много труд и освен това си позволявам да кажа, че съм извадил онези страници, където се съдържат съответните данни. От лявата страна оценката на риска, от дясната страна е литературата, така наречените non-guideline изследвания. Това са изследвания, които изискваме от заявителите и това се извършва по закон. Става дума за това да бъде обобщена публикуваната литература. Тоест, заявителят трябва да представи такава литература и в допълнение към това – докладчикът е, трябва да провери дали има други изследвания, които са публикувани. Важно е да се знае това, защото понякога тези изследвания е, не са цитирани пълно от е, заявителя. Има различни аспекти на тези изследвания и за средства за растителна защита и източниците трябва да се търсят е, на друго място. Затова са тези Guideline Compliant изследвания. Те включват токсикологични данни, които от около 40 години се съгласуват и аз мисля, че тук законодателят а и ОИСР изискват да се публикуват насоките на ОИСР, защото за нови активни вещества трябва да има съответни публикации. Съществуват само тези изследвания, които се искат от заявителя. Т.е. качеството, което се изисква, съответства приблизително на хармонизираното хармонизираните стандарти на всички компетентни органи в света е, по отношение на токсикологични данни и аналитични методи. Това е всъщност рутинната процедура на работа с данните. Тези е, изследвания са от е, много важно значение. Всъщност това са сурови данни, които са изходна база за оценката на риска. И това означава, че когато се запознаете с тази литература, можете да видите, че част от нея е от много много голямо значение. Във връзка с глипозата нещата трябва да бъдат съгласувани. Аз мисля, че специално за него има изключително много публикации, около хиляда, които трябва да бъдат всички разгледани и оценени. И е, след това се прави, е, разбира се, проверка за правилност. Е, и тези, които са релевантни и съответстват на критериите, се използват в рамките на оценката. Важно е да се посочи, че в, тази, в този момент още няма оценка на риска. Всъщност ние искаме само да оценим дали заявителят отразява правилното състояние актуално на науката и техниката. Т.е. че става дума не за плагият, а за нещо, което отразява актуалното състояние. И е, това всъщност е задължение на заявителя. Дами и господа, приключвам моето изложение и съм на разположение за въпроси. Благодаря е, за вашето изложение. Давам думата сега на господин Бърчер от е, Global 2000. Не и много ви моля за това да спазвате регламента за изказване. Данке, филмац. Много благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господа евродепутати. Ще се опитам да се придържам към определеното време. По-различна гледна точка от а, тази изложена от преждеговорившите и по време на предишните заседания на тази комисия. Аз съм Хелбът Шаден и съм биохимик. От 17 години се занимавам с пестициди, автор на гражданската инициатива Стоп на глифозата автор съм на една книга, досието глифозат и редица научни статии. Там има една глава, която е заглавена най-доброто законодателство, която донесе множество нови решения и подобри значително положението възоснова на по-добри критерии за изключване на активни вещества, които са много проблематични. Субстанции, които те по цял свят се задължават, освен непубликуваните изследвания, освен публикуваните изследвания, да оценят и така наречените непубликувани изследвания по член 11 на този регламент за това как властите не а, са направили такова независимо изследване а, а, и оценка на всички налични изследвания. Ще започна с а, а, лабораторни мишки. Как се стигна до там? През 2012 година работната група по глифозата даде много множество изследвания, според които се доказваше, че глифозатът Въз основа на тези изследвания Германски федерален институт за оценка на риска беше съгласен с заключенията на работната група по глифозатите и се взе решение на 18 на глифозата. И има едно единствено изследване, в което има данни за такова въздействие, което се отхвърля от другите четири изследвания. Агенцията ЕФСА и държавите членки се съгласяват с това решение и по този начин това е официална рака публикува ново изследване за канцерогенността на глифозата и това, че той предизвиква два различни вида рак. През август отново направи оценка на а, тези а, изследвания. А, освен това бяха открити нови случаи на рак на бъбреците и на кръвоносните съдове. А, също така имаше увеличение а в всички три изследвания възоснова на това тези резултати бяха възпроизводими. А, това води до въпроса по какъв начин един контролен орган на а, една субстанция. А, в а, един а, документ а, на Европейския съюз а, се казва, че Организацията за изследване на рака можем да говорим за обективност и за независимост на организациите, които а, твърдят, че а, техните собствени резултати са а, единствено верните. А, организацията IARC на тази преквалификация има 8 такива канцерогенни а, признака, това, това е записано в техния доклад, в който се казва, че туморите се подават на терапия. Нова на тези критерии обаче става ясно, че организацията ИАРК всъщност има доказателства за канцерогенност на субстанциите, които е проверила. Казва се също така, че тези явни, но недостатъчни доказателства, които да позволяват класифицирането на субстанцията като канцерогенна. Въз основа на това изказване, което само по себе си е противоречиво, е символ за онова, което е записано в различните... Не се спазват редица основни а, изисквания, записани в а, насоките на ОИСР и на ЕКА. Ще кажа няколко думи за а, генотоксичността. Не се оценява по научен начин от а, Федералния институт за оценка на риска и от а, други организации. А, е, такива. А, освен това са използвани изследвания на производителите, които са внесени от а, на а, риска. Вместо това са отчетени само официално публикуваните изследвания. Изследвания, включително и онези, които са търговска тайна, а, за групата, работната група по глифозатите. Това означава заключението че нито едно от а, тези изследвания не е достатъчно убедително, надежно и а, в година. на оценката на въздействието, свързано с удължаването, е общо около 70 на брой. Този текст, който е маркиран в червено, е копиран превратен начин. А, ясно е и какво е името на автора на това изследване. Подозрението за плагиатство, това е допустимо в целия доклад на ЕФСА и на Института за оценка на риска от Германия на лиценза за глифозатите. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на господин Бакхаус от Германския федерален изследователски център за култивирани растения една от нашите венени по закон задачи. Е, съвсем накратко за мен, казвам се Георг Фриди Гахаус, е, следвал съм е, градинарство, бяхме учредени отново като институт Юлиус Кюн. Ние сме независим федерален орган и същевременно изследователски институт, ефективността и на дозиравката от, извършваме оценка на риска а, във връзка с хранителните продукти. Извършваме оценка също и нежелателни странични ефекти, например на видове културни растения, които а, и е, също така извършваме оценка на вещества, които се използват в биологичната растителна защита. Оценяваме и ползата анализи. Когато става дума за пчелите, изискванията към данните също са установени във връзка с острата токтичност е, при е, оралнатието на е, пчелните семейства. Всичко това е, се оценява от нас съгласно изискванията. И сега, ако хвърля поглед към бъдещето, по наше виждане е важно да можем да гарантираме в бъдеще високо ниво на защита и високо качество на оценките. Според нас за това е необходимо да се увеличи хармонизацията при е, и е, разбира се да гарантираме качеството и надежността на изследванията, които се използват в рамките на оценката. Това също може да бъде подобрено. И последно мога да кажа, че ние смятаме, че е, комуникацията във връзка с е, необход за растителна защита са необходими в много сфери на растениевътството и защо пропуски трябва да бъдат устранявани на европейско равнище защото всъщност средствата за растителна защита се използват за решаване на тежки проблеми в селското стопанство и това трябва. Благодаря. Благодаря за вашето експозе. Благодаря, че спазихте времето. Сега предлагам да преминем към дискусия и по принципа въпрос-отговор започне с своите въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости за изнесените доклади. Аз мисля, че това ни въвежда в процеса на оценка на процедурите по регистрация, обаче трябва да призная открито, че в моята скептичност доктор Хензел е, да говори след е, господин Бърчър, за да може да го допълни. Имам въпрос към е, професор доктор Хензел. Имаше много критики по отношение на начина по който действате на вашите процедури, също и по отношение при оценката на средствата за растителна защита и също така да отговорите на публичната критика. Благодаря, въпросът е ясен. Имате думата за отговор за две минути. Благодаря, въпросът е ясен. Имате думата за отговор за две минути. Вътрешно-организационните процеси до сега не са били известни на публичността. Случаят с глифозата беше първият такъв случай. 20 държави членки и докладът на ЕКА е първият случай на обнародване на подобен доклад. Това е доказателство за прозрачност, но се питаме прозрачност за какво? За достъп до данните, за повторна оценка на тези данни. Тук бих бил съгласен. Нашият институт подкрепя всички усилия на Европейския съюз за повече прозрачност. И публикуването на документите от години можете да видите това на нашата интернет страница. Е докато са нашите усилия да подобряваме правната рамка. Нашият институт се опитва не само да подобри работата си, но и в рамките на нашето задължение да комуникираме с Федералното министерство по земеделието и Европейската комисия. Направихме workshop, семинар във връзка с оценката на риска в областта на храните, за да повишим качеството на нашата работа. Успоредно с това имаме и законно определени задачи. На тях също гледаме като такива, че могат да бъдат подобрявани разпоредбите за безопасност на храните са сред най-сложните и а, тук разглеждаме а, всички нужни документи, свързани с а, а, внесените а, искания за а, одобрение от а, страна на а, фирмите производители. Докладът за оценка на риска, както господин Бурхард каза, показва, че е възможно да се стигне до различни изводи. но не казахте, че този документ всъщност е плод на процедури от страна на различни институции. А, това предполага възможността а, онзи, който чете доклада, да разполага с достатъчно информация, за да може да си състави собствено мнение. Ако са подходящи изследванията или когато сравните изследвания, възложени от производители а, с независими студии и изследвания, има ли а, разлика в качеството? Какво бихте казали вие? Този въпрос е, всъщност се отнася до самата наука и въпросът е не кой финансира едно изследване, а дали това изследване е подходящо в случая. Така че тук е, трябва да са изпълнени научните критерии. Ако това е факт, няма значение кой осигурява финансирането. Това всъщност е принципа, който ние следваме в нашите европейски стратегии за оценка, а именно, че заявителят е, се ползва с нашето доверие, т.е. той получава съответни съответните указания, да речем директива на ОИСР, насоки на ОИСР или на GEP, обаче е, органа за оценка трябва да получи оригиналните данни, защото от оригиналните данни може да се види дали твърденията на заявителят могат да се верифицират, да се потвърдят. Така че е важно е, научните изследвания да... Доказахте, е, и признавам, че четвъртия от, от е, писмените въпроси кога е, вещества е, че оценката на активното вещество трябва да бъде независима, така че заявителя да не избира. И вие казахте, че този избор трябва да бъде направен от други. Моя въпрос е, можете ли да хвърлите повече светлина върху това какво се прави като избор от другите, за да може решението да бъде по-независимо и да може това да отговаря на проблема на. Да, това беше третата точка от нашето предложение на, в рамките на, на пет пъти извършена оценка на риска на активното вещество. В Германия има изследване от 90-те години на Института за оценка на риска. След това има партньорска оценка, извършена от всичките експерти, които са участвали в първото изследване през 2012 година. Имаше още едно заявление с внасянето на искането за удължаване лиценза на глифозата. Отново се извърши оценка от Института за оценка на риска когато четири пъти съм участвала в тази оценка, едва ли ще мога да има възможност да не възлага новата оценка на същата организация, която е провела преди това, на същите органи. И за това основният ми въпрос е какво ние можем да направим в сътрудничеството като промени, най-общо какви промени да внесем там, за да можем да изразим нова база на доверие в сътрудничеството с европейските агенции, по-специално с ЕФСА. И да, господин Герике, вашият въпрос всъщност към кого е? Вашият въпрос е към кой от докладчиците? Не, не, въпросът ми е от общ характер, отговаря господин Герики. Добре, Трябва да се върнем няколко години назад, защо в сферата на защита на потребителите е необходима структурна реорганизация и тя беше направена. Това направихме през 2000-та година, кризата с лузата крава и е, тогава беше загубено изцяло доверието в политически на риска. Не става дума за административна или политическа стъпка, а всъщност е, на базата на намерените данни политиката да взема съответните решения. Аз мисля, че решението да се действа така така беше правилно. Въпросът е не дали органите до сега са работили погрешно и че те са работили почти е, кого устройват. В рамките на комуникацията на риска това може да се покаже много добре. Грифозатът всъщност е много голяма е, чини, то тогава ще трябва да направим това за всички останали средства за растителна защита. И благодаря, е, председателят прекъсва едноката, както вие посочвате, и има въпрос за доверие, за ангажимент. И е, всъщност това са и нашите цели на работа. Ние дори Европейската комисия направи съответни предложения за подобряване на колективите. Това е колективна работа и ние точно за това сме за да повишим. И за това трябва да бъдем конструктивни, защото ако не, е, като председател на комисията аз мога да кажа, че е, няма да постигнем резултат. Благодаря за предоставените отговори, е, прецизни отговори, така че да можем да постигнем колективен напредък и е, в края на нашата мир вместо госпожа Рис. Много благодаря на риска. Е, правихте това и в миналото. Още веднъж ви благодарим за ясните изказвания във връзка с е, прозрачността. А, ние смятаме да завършим работата на нашата комисия с конкретни предложения за а, и сега вече сравнително стабилната си поръки от една страна да се укрепи устойчивостта на системата за издаване на разрешителни, от друга страна за създаване на повече доверие в самата система у гражданите. Смятате ли, че е нужно някакво приспособяване и промени в законодателството или по-скоро трябва да се промени самата система у гражданите? Смятате ли, че е нужно някакво приспособяване и промени в законодателството законодателството или по-скоро трябва да се промени по някакъв начин прилагането и се интересувам от мнението на, на индустрията. Се. Професор Хенсел за прозрачността и здравината на процесите на регистрация, дали по този начин ще се увеличи публичното доверие и какво може да се направи тук. Всъщност това е наша задача. Две минути по-добра е, комуникация на риска води до повече доверие. Това трябва да се има предвид. Обаче прозрачността във всички случаи е важна при процедурите. Има някои неща, които споделяме с ЕФСА, пререгистрация на изследвания, например изследвания съответстващи на ОСР, за да не се получава дублиране и, например, да не се пропускат някои проверки, да са на разположение суровите данни и ние смятаме, че регистрационният орган може да извършва изследвания, свързани с регистрацията или да ги възлага, за да могат да се покажат кои са още откритите въпроси. И това, според мен, е един от въпросите, които са важни. И също така ние смятаме, че съществува определена възможност, когато един докладчик или съдокладчик с тях също трябва да се дискутира, също и в комисията във връзка с биоцидите постъпихме така. И мадам Катерина Госпожа Катерина Конечна. ви, пане така ми подяковат. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на всички Да се. Позволете ми веднага да премина към въпроса. Първият ми въпрос е за ЕКПА. Във вашите отговори на писмените въпроси вие казвате, че е важно за вас производителите да продължат да избират държавата членка, която ще бъде докладчик. Вие също така искате да се запази сега системата е, и казвате, че ЕФСАН извършва проучванията. Също така лобирате системата да остане най-съща. Също време, обаче се установява, че вашите членове както е посочено, оспорват заключенията на ЕФС и настояват Европейската комисия да ги промене. В точка 19 казвате, че всички имат право да оспорват заключенията на агенцията. Съжалявам, това е, е лицемерие. Няма по-голямо лицемерие от това. Вие от една страна казвате, че промишлеността промишлеността се опитва да намери пролуки в а, регламента, за да може системата да работи. Но как да направим така, че а, системата да не бъде толкова уязвима? Доводите за и против идват от производителя и има несъответствие във вашите отговори, така че наистина на разрешението Второ, има много добри причини компаниите правят рационален избор. Изглеждане, например, в фармацевтичната промишленост има един орган, където агенцията може да обсъжда. За мен това не е неправомерно поведение. Благодаря. Да, а, аз все още имам един въпрос, на който не отговорихте. Вие успорвате нещо, но не искате да промените системата. Какво предлагате? Какво трябва да се направи според вас? Защото от една страна вие използвате, възползвате се от възможността да избирате държава членка. Аз не съм съгласна коя държава членка да бъде докладчик. вие не отговорихте на въпроса ми просто. въпроса ми беше как искате да принудите собствените си а, производители да зачитат заключения, ако те не ги харесват и не одобряват резултатите. Господина Золе. Да, благодаря. Благодаря. Обмислях а, въпросите. Сега по въпроса за държава, че избира държава членка само за нови а, вещества има държави, в които някои култури не се отглеждат. Има други, които обаче имат опит, работили с тези химикали, за да може. Е, и... Вие знаете, че много време отнема издаването на разрешения и ние се насочваме към това. За съжаление не разгледах втория, е, не, не записах втория ви въпрос. Втория втората част на въпроса. Как искате да принудите компаниите да направите следното? Ако запазите сегашната система, а те са против системата, как може да а, създадете система по такъв начин, че вие да използвате а, отечките в системата за това, че повторихте? И отново, може да не сте съгласни с решението или с оценката. Това е нормално. Не не е обикновено, всъщност е доста необикновено, но не трябва да се забранява несъгласието. Нека да се върнем към системата. Вие имате един аспект. До каква степен е една регулаторна система гарантира безопасност за човешкото здраве и за околната среда и до каква степен системата събужда доверие. Е, смята друго, да, напротив, даже смята, че прекалено се престараваме. Е, ние смятаме, че трябва да се промени приложението. Това беше потвърдено от комисията, от оценката за Грифит, от EPRS също така, от системите. Се върна отново как работи системата и а, е, дали гражданите имат доверие в нея. Това са две различни неща. Председателя благодаря. Госпожа Орландо има думата. Благодаря, господин председател. Този въпрос се отнася да гласуваме също едно изменение, което искаше е, забраната на неоникотиноидите. Вие цитирахте едно ограничение от 2013 година. Ние смятаме, че основата на която бяха наложени на е, е, един доклад, който смята, че вие грешите. Вие поискахте доклад допълнителни, а, допълнителни доказателства. На следващия ден ги получите. Е, с, а, разгледа подробни а, е, изисквания. Защо не изпратихте един имейл на евродепутатите, в който да отразите заключенията на ЕФСА? Благодаря довите. Отново, промишлеността. На първо място трябва да мислим, че а, промишлеността може отглеждащите пчели да разглеждат и да си отглеждат пчелите. Колкото повече пчели, толкова по-добре. На второ място, ние не сме съгласни с заключенията на комисията, не на ЕФСА. ЕФСА оценява риска ЕФСА разгледа повече от 500 сега от въпроса е към господин Бурчер. Благодаря за този въпрос. Факта, че производителите могат да избират държавата членка, за мен не е най-големия проблем в процедурата за издаване на разрешителни. А, ако има обективна процедура това ще внесе подобрение. Но най-голямата слабост на досегашната система аз виждам в липсата на прозрачност на изследванията, на проучванията на производителите, защото няма възможност за надежна проверка от трета страна. има случаи в историята, когато тези изследвания не са били достатъчно добри трето слабо място е, че проучванията на производителите се провеждат в лаборатории, с които е изключен договор, а не в самите предприятия. И по този начин лабораториите влизат в конкуренция помежду си, както и в конфликт на интереси. Знаем, че клиент е, стои на първо място и ние не смятаме, че промишлеността трябва да бъде възложителя. Така или иначе тези изследвания се заплащат от всички потребители, но възложителят трябва да бъде трета организация, ЕФСА, например, за да бъдат Пощадени лабораториите от този интерес на конфликти и да бъдат използвани най-добрите лабораторни стандарти. По този начин работата на лабораториите ще бъде по-обективна и ще има по-обективно резюме на резултатите. Така че държавите членки, които вземат решение по разрешението, ще имат по-добра възможност да оценяват. Минаваме сега към господин Петерле. От председуючи, данес сме же говорили изютра. Благодаря, господин председател. Днес преди обяд говорихме за био разнообразието и заплахите за пчелите. След този разговор моята загриженост не изчезна, защото ситуацията никак не е добра. Биоразнообразието се влушава все повече и аз не съм впечатлен, дори и някой когато се позовава на научни данни. Науката може да бъде напълно отделена много свързана с политиката и политиката да задава какво да се изследва от науката и какво не. Ако не може да се гледа правилно в една посока, няма да може да се види нищо. И ако някой очаква краткосрочни резултати, няма да може да извършва дългосрочни изследвания. Ако една институция каже, че едно вещество е канцерогенно, а друга не, това води до несигурност. И най-вече сред потребителите. Как се решава проблема, когато имаме различни оценки на едни и същи факти? Наистина прозрачността е част от отговора, но какво може да се направи допълнително, за да се установи истината? Благодаря. Вие задавате въпроса към конкретен участник в е, панела или не? Въпросът ми е общ, общ коментар, но може би господин Бурчарт ще може да отговори най-добре. Мисля, че науката, ако се практикува съгласно обективни научни критерии при прозрачност, може да представлява мащаб, мерило за добри насоки при това да бъде възможно и е, такава среда трябва да бъде свободна от конфликти на интереси и да предлага много повече прозрачност. Аз мисля, че това беше намерението е, на е, стъпките, които бяха проведени през 2009 година. Бяха внесени значителни подобрения общите нормативни актове за хранителните продукти, смятам, че всичко това е положително и е, ако по-нататък е, се продължи с законодателната дейност, внесат се е, съответни изменения от парламента и предложения от държавите членки, смятам, че това може да подобри цялата система. Пасни вещества или общества с неприемлими свойства ще изчезнат. Тоест, ние не можем да кажем, че е, не желаем сигурност. Ние, Павел Пак, благодаря, благодаря Ейк. Това не е част от въпроса ми към господин Азоле. Просто искам да кажа, че като ви слушам, се чувствам 170 от 2002 година и ще цитирам Мано колко изследвания са нужни, за да се откаже разрешителното за глифозат до например, увеличен брой злокачествени неоплазми и също така конкретно да коментирате казаното от господин Бучът за броя изследвания, които ще предизвикат. Германски държавен служител и нямам интерес да се допуска средство за растителна защита или не. Ние имаме ясна задача от германския парламент, от да покаже, че е, има данни, поради които глифозат не разна е разлика между е, изпитване на активни вещества и not guideline studies, защото при последните се извършва не само проверка от, с тези генотоксични изменения, е, резултират от такива допълнителни вещества, защото глифозата сам по себе си не е токтичен. Господин Бурчер на някои от добавките не може да бъде допусната. Ние имаме 28 или 36 формулировки, е, които са свързани с под... произно това всъщност е, подкопава е, резултатите от едно контролирано изследване. И от тук възникват проблемите, защото е необходима чист. Благодаря. Мисля, че имам няколко секунди и мога да... Наистина аз не разбрах правилно въпроса, но мога да отговоря още веднъж на вашия въпрос. Наистина, несигнафикността на такива опити са важни при оценката, биологичната релевантност и това, което господин Бочер посочи, не прави нещата по-правилни. Това, което трябва да погледнем и което е погледнато с суровите данни. Има много голямо разлика между това, което е погледнато от ИРЦ и от нашия институт. Аз не говоря за нашия институт само, а за всички органи за оценка на риска в Европейския съюз, които са се запознали с тези данни данни. Процедурата се базира на това, че имаме оригинални данни и по оригиналните данни вече се дават е, пояснения от производителя за използване. Професор Бакхаус. Професор Бакхаус, ние се занимаваме с устойчивостта на нашата система за допускане до пазара. За, да, за нашата оценка е важно да изследваме и альтернативни системи. И за това аз разгледах и втората европейска система за издаване на разрешаване, именно за а, биологично замеделие. Направи впечатление, че правилата са много по-малко детайлни и, например, не се прави разлика между управление и оценка на риска. А, бихте ли казали, че тази система за а, разрешителни за а, биопестициди е по-добра и когато говорим за субстанции като мед, например, която е много устойчива и има въздействие върху а, микробиологията на почвите е трябвало да бъде допусната в рамките или по силата на регламент 1107 господин Бакхос. Много благодаря за този... Автори имам един въпрос за господин Бурчерт. Редица пестициди са разрешени в Европейския съюз. Комисията и ЕФСА са казали, че в общи линии те не създават проблем. Така че много малко трябва да се промени в процедурата за даване на решенията. Можете ли да кажете дали това е вярно, дали няма някои други вещества, които може би са противоречиви? Можете ли да обясните защо проблема с глифосата е различен от другите? техните проблеми. Един въпрос, господин Хенсел каза, че раундъп е на пазара без да създава проблем 40 години. А, можете ли да кажете какви са научните проучвания? Господин Борчер? Едва ли ще мога да отговоря за две минути. Процедурата за издаване на разрешително в Европейския съюз в момента не работи добре. Това показа не само случай с глифозата, а и а, нали, малко подробности какво е особеност в случая с глифозата, а, именно интервенцията на АЯК. самата организация АЯК не знаеше, че ще трябва да участва в преразглеждането на разрешителното за глифозата. Можем да се попитаме с какво е свързано това обстоятелство и това беше повод много неправителствени организации и научни институти да се заемат с този въпрос. Ще се върна към изказването на господин Хензел. Глифозата е един вид символ на активно вещество, което е спорно, но по-важно е, че това е пример как се вземат политически решения за пускането на пазара на а, субстанции и дали това а, разрешително се издава възоснова на независими, надежни а, научни проучвания. За съжаление, опита от последните години е, показва, че това не е така. И можем да се попитаме какви са причините за това и как може процедурата да се подобри. Питахте ме за е, случай на класическо прилагане на подхода копи-пейст. Тук има разлика с генетичната а, токсичност а, и Монсанто подходиха много глупаво. Те изброиха всичките епидемиологични изследвания и а, а, твърдяха дикаменти, а, няма данни, които да са включени в а, това изследване а, съвсем просто може да се докаже, че тези твърдения не отговарят на истината. това беше опит надежни и да не се вземат там внимание. През 2016 година имаше 8 НПО, които подадоха жалба срещу производителите, защото според нас с неверни данни те са получили разрешение. Подадохме жалба и към е неправи. Един известен немски епидемиолог, господин Крайзер, а, той не подкрепи гледната точка на органите. В а, Бундестага имаше а, негово изказване, че са фалшифицирани резултати от... Господин Борчар, вие току-що засегнахте въпроса каква може да бъде причината, защо тези процедури не текат толкова оптимално. Преди това вие споменахте, че става дума за решителна новост в регламента от 2009 година. Вие посочихте, че заявите същинката оценка на риска се извършва на базата на индустриални изследвания и сега въпросът ми е къде е заложен проките на ЕФСА по отношение на релевантността е, и подбора на изследвания. Така че къде трябва да търся проблем? Органите да бъдат в състояние и да имат мотивация да включват в своите оценки и научната литература. Отчасти новото предложение на комисията съдържа елементи, които могат да благоприятстват това схващане. И всъщност изтекоха моите две минути. Благодаря, госпожа Торнано. Благодаря, господин председател. Един въпрос за господин Хенсел. Аз ви зададох въпрос в писмена форма, на който не отговорихте напълно и искам да го повторя. Аз изпомням, че след ЕФСА държавите членки, които са докладчици, потвърдиха, че е, научните изследвания са правилно извършени и че данните са точни. обаче е, изследването, което беше възобновено, установено за глифозат е, е, и беше извършено от вашия институт, не е, отразява реалната оценка на риск от глифозат. Искам да ви запи... Аз ви запитах писменно за какво, защо смятате, че е изключително важно да се включат 100 на страници текст в документа, които не са свързани с, с това, което беше направено от промишлената сфера. Вие отговаряте, че ЕФСА трябва да отговори на вашия въпрос, но аз не съм съгласна, защото този а, отговор беше всъщност изготвен от вас. Господин Хензел. Herr Solecki wird die Frage beantworten. Благодаря за зададения въпрос. Първо, искам да констатирам, че индустрията е задължена 10 години да извършва изследвания и да представи съответната литература. Това се проверява от нас във всяко отделно проучване, независимо от това дали нашият институт за някои активни вещества не извършва собствени литературни проучвания, защото ние сме задължени към това съгласно приложение 2 от регламента. Това се включва в доклада. И естествено, ние трябва да изготвяме доклади за всички изследвания, също и тези, които са финансирани от индустрията, но и тези, които са финансирани от независими институции. И това по принцип е нашата допълнителна работа, за която ние смятаме, че е много важна. За нас е важно да бъдат включени тези изследвания заедно с изследванията, които представя индустрията. За съжаление, по-голямата част от фактите, подлежащи на изследване, за тях няма публикации в литературата. Ако, например, изследваме натоварването на а, потребители на е, живеещи в съседство лица на методите за анализ в литературата няма публикации за това. И като погледнем канцероген... изследванията за канцерогенност, там също ЕАЦ си служи с индустриални изследвания. И те след това от GMPR и от US EPA са публикувани. И там е, ние имаме статистически анализи, които се опитваме да разберем, защото се очудихме, че ИАЦ са стигнали до други заключения, различни от тези в оригиналната публикация на USEPA и е, Joint Meeting of е, Necessar. И в крайна сметка ние имаме или представихме една втора оценка от Европейската агенция за е, химическите вещества. Това беше оценка на риска, е, направена подобно на оценките на Международната организация за изследване на рамка. И представители на НПО представиха своите аргументи и статистически анализи и това беше проследено много внимателно от Комисията за оценка на риска. И в крайна сметка, въпреки тези статистически анализи, които са взети предвид при тестовете, стигнаха до законово задължителни заключения, че глифозатът няма канцерогенни или генотоксични свойства. Тоест, втори европейски орган не за, по независим път стига до същия резултат като ЕФСА, както и, разбира се, органи в други държави членки или извън Европа, са стигнали до подобни резултати. Благодаря. Благодаря. Искам, ако ми позволите, само на допълнение, защото е, оригинален документ, в който се казва, че този документ е всъщност бил копи-кейст, е, да беше за въпросът беше за идеята, че не е направена съвсем, съвсем правомерна до пита съмнение или не. Мога да потвърдя, че каза, че не е важна статистическата сигнификантност, а биологичната. А, защото регламента а, паща количествената оценка на а, туморите. А в а, изследвания доказва само статистическата сигнификантност. А, признавам, че две изследвания не са достатъчни, но когато има 8 изследвания с 7 показателя, които могат да бъдат възпроизведени, но в три последващи изследвания се установява увеличен брой рак на лимфните възли. И ако очакваме или ако прилагаме натрупването на, например, не не съм видял връзка между злокачествени лимфоми при миш, опитни мишки или хора, които вие да правите. А, вие сте взели всяко отделно изследване и сте го отхвърлили без да отчитате. Искате ли да допълните някаква информация? А, трябва човек да бъде експерт, за да оцени изследванията. Сега говорим за опити върху животни, а, за които са нужни експерти, които. След това останалите имате благодаря, господин председател. Аз имам някои въпроси към професор Хензел. Ако сега чуваме от е, научни дейци, че глифозатът е канцерогенен, аз установявам, че а, е, тези учени са спали 40 години. Как може толкова много време да мине и да стигнем до такъв резултат? Е, как е, може да бъдат проспани 40 години? Втори въпрос към професор Хенсел. В Германия имаше оживена дискусия за глифозата. Как оценявате тази дискусия? Тя свързана ли е с токсичността на активното вещество или причините бяха други? И третият въпрос е, Стана дума днес за селското стопанство. Аз искам конкретно да зная какви е, пестициди имат по-висока токсичност от глифозата, глифозат или тези, които съдържат мед. И е, всъщност това би ме интересувало какво да се използва като пестициди. Благодаря, е, господин Хензел, активно вещество или е, формула и е, всъщност е, имаме и случаи на двойно по-високи количества. Ако сега го да се спра на комуникацията на риска на нашия собствен институт, ние извършваме няколко стотин оценки на риска на пестициди, но нещо от 5 години не сами, а заедно с всички компетентни органи. Мисля, че всички аргументи вече са известни и между другото беше прецедена и тяхната достоверност. Всъщност ние нямаме липса на познания по отношение на глифозата. Поне предвид сега наличните изследвания по-скоро си задаваме въпроса как ще продължава на дадено вещество, не означава, че то е безопасно, но тъй като е, се използва в селското стопанство, то трябва да е безопасно, защото е непосредствено свързано с селските стопани. И е, за това, е, когато се извършва оценка за здравето, е, се вземат предвид всички тези показатели. И за това са толкова важни биологичните изследвания. Ние бихме си пожелали и съжаляваме всъщност, че на европейско равнище няма такива изследвания. Тук е, в САЩ установяваме, че е, се правят е, непрекъснато такива изследвания и бихме се радвали, ако това се прави и в Европа в дългосрочен аспект. Независимо от конформи факторите, ние бихме получили резултатите, които биха помогнали на дискусия като днешната. Комплимент. Наистина, вие е, спазихте регламента, отговорихте и на пирологичните въпроси. Всъщност е, ЕФСА със средствата, с които разполага, реализира 10% от работата, която трябваше да бъде реализирана. Така че, е, е, що се отнася до епидемиологичните изследвания, мисля, че беше направено много е, във връзка с тях и би трябвало, може би, да се стигне по-далеч. изследванията, които днес са, са на лице, са валидни. Е, има едно изследване, което беше публикувано тази година на ИЕЦ. Всъщност резултатите от него е, внесоха много повече светлина при възникването на различните видове рак и може да се докаже с това голямо изследване, че възникването на рака поради глифозат очевидно, ако изобщо е, да, е пренебрежимо предвид изследването. Така че е, не може да се каже, че науката е прескочила преди нещо. Сега въпросът е дали се разполага с необходимите средства. Така както е конструирана тя, аз мисля, че е, научният съвет там е, би спомогнал е, да се постигнат добри резултати. Цялата конструкция с докладчици, с панели вече достига своите граници. Непрекъснато се увеличава натоварването и най-вече във връзка с пестицидите и смятам, че трябва да се привличат и научни експерти от други сфери. Тук наистина трябва да се действа, имам предвид по същество. Господин Азоли. Благодаря, но в случай с глифозата Монсанто не реагира изобщо. И господин Хеншел, след като а, искат него да пуснат на пазара. Господин Азоле. Господин Азоле има думата. Мога само да спекулирам, защото не съм компетентен по този въпрос. Не знам дали Монсанто има друг продукт а, предвид. А, ние работим само по процедурата за издаване на разрешения. А, и знаем, че има празнини в а, а, процедурата по невротоксичността, а, от други въпроси и установяваме понякога, че проучванията на индустрията не са пълни. И именно допълнителните въпроси позволяват да се запълнят празнините. Смятам, че това трябва да бъде въведено при ЕФСА, а именно да се проверява надежността, пълнотата на изследванията, за да може да се подобри тяхната, тяхното качество. Това а, включва както най-добрите лабораторни практики, а, така и оценката. Да, искам сега да кажа нещо повече за епидемиологичните проучвания, защото това всъщност най-голямото предприятие във Франция. Започна в 2002 година. Сега има 150 членове на, на селскостопанската публика, не само малки стопани, и а, селскостопанската, земеделската а, популация страда от 30% по-малко ендокринни заболявания, но имаме много висока епидемиологична кохорта в сравнение с, в Европа, в сравнение с други държави. Сега една допълнителна допълнителна дума за глифозата като фунгицид. Ние не казваме, че едното е по-добро. 50 грама глифозат глифосати или 50 грама синтетични фунгициди. Един път в година 300 грама мед. Едното е органично, другото е синтетично и двете са необходими за борбата срещу вредителите. Ние нямаме отговор. Повечето държави произвеждат 50% органични продукти, 50% синтетични. не можем да решим. На масата. Аз мисля, че това е текст, където става дума за права на работниците. Точно така аз мисля, че съвсем естествено мога да бъда ядосана и да проявя критика. Аз в Германия също съм държавен случител, вие също. Как може един а, публичен орган а, да представи оценка на проучване, която е копирана едно към едно? Тоест, не една страна, аз бих попитала има ли корупция, тук вече има въпрос да или не, но още нещо, предприятията трябва при оценката на баланса да а, извършват промени всеки 10 години. Не може един и същи аудитор да ги проверява на практика на научните работници. Те да искат непрекъснато да бъдат проверявани, защото никой не е перфектен и за това съвсем ясно поставям въпроса. И ако едно такова проучване се а, препише, смятам, че предизвиква единствено неодобрение. Euh, а, сега, кой е следващият оратор? Кой ще отговори всъщност? Господин Хензел или господин Бърчър? Важно е накрая какъв е резултата и въпроса за прозрачността на процедурите. Този въпрос достигна вече максимална важност. В доклада за оценката на риска който беше изпратен на съответните държави членки, съвсем ясно показахме това. Така че, е, всъщност, е, да може да се извърши оценка от всички учени в света, има твърде малко е, учени, към тях бих причислил го преобладаващото мнение на всички е, изследователи, които се занимават с проблема по целия свят, е, че това е, проучване извършен, е е, проучено и оценено правилно и е стигнало до правилните заключения. Е, ние го подготвихме, други го проведоха, оцениха го оценено надлежно. Сега за това, е, което беше казано във връзка с пейсти копи. днес можете да прочетете нещо, да кажете да. Това е изпратено от заявителя, но заявителят дори е длъжен да представи обстоятелствата във връзка с глифозата трябва да го проучите. И ако не се коментира дали това е правилно, мисля, че е, наистина не трябва да се поступа. така. Всъщност, крайна сметка е експерт. Е, това е начин на работа, който не е типичен за нашия институт. Има е, други институции, които е, оперират по друг начин. Трябва да погледнем, си зададем въпроса, вярно ли е това, което е представил заявителят и е, след това да извършим проверка. Трябва да се изискват още данни. Всичко това коментирахме. Въпросът сектор, оценяват елементи от определени изследвания. И сега въпросът е дали заявителят е, това, което е вписал е правилно. Аз мисля, е, че господин, е, на господин Бурчев. Много от а, нещата, които казахте, професор а, Хензел, не отговаря на истината. Не е между а, инстанции, организации, които трябва да оценяват риска, като, например, риска от... Но защо ЕКА потвърждава оценката на Института за оценка на риска? И е много важно да се установи следълнение към доклада. В доклада, в приложението, вие се съгласявате с оценката на А, но не бива да се смесват нещата, понеже се стига до а, объркване. Това са научни изследвания. Оставате на същото мнение, не го променяте. И казвате нещо, което а, учените игнорират това изследване, когато а, взема решение за а, възобновяването на разрешителното а, за глифозат. А, аз знам колко са предпазливи учените, когато защитават а, а, своята репутация. Извинявам се, не чух ясен отговор. Оценява малко като папата, който взема решение кой да се жени или не. Питам се дали нямаме нужда от нов път и аз